това изменение. Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Господин Вила, преди окончателно гласуване нали искате да се изкажете? Благодаря, госпожо председател. Доста пъти гласувахме разделно, а те не бяха обозначени списъка за гласуване. Примерно по изменение 6, е, ние гласувахме само първата част и не гласувахме втората. Боя се, че пропуснахме втората част. Андрак 6. Изменение 6. Чичестър. Yes. Господин Чичестър. Да, по изменение 6 действително аз предложих втората част е, да е, бъде включена като отделен параграф. Това е всичко. Ето защо се, е, трябваше да се гласува само по текста като цяло. И е, според мен беше отхвърлено, така или иначе. Така че упражнението е академично. Quindi se ho ben capito dobbiamo fare la votazione sulle... Eh, така, ще трябва отново да гласуваме втората част на изменение 6, е, така както беше казано от колегата. Но моят екип ми казва, че това не се налага. Мисля, че не се налага да гласуваме отново. Прегласуване не е нужно. Вотът си остава. Quindi е confermato che la votazione è stata completa, quindi adesso posso... И така. А, гласуването е пълно. Преминаваме към гласуване по целия текст. На целия текст. Кой е за, против, въздържали се? Единодушно се приема. И сега Гласуваме становището с измененията. Кой е за? Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се единодушно. И така преминаваме към следващото гласуване становище по съобщението на 27-я доклад относно прилагането на правото на Европейския съюз. Госпожа Окен е докладчик. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се, че преди малко сбъркаха. Просто искам да благодаря на колегите си, докладчици в Сянка. Много конструктивно заседание и Установихме наистина, че има конфликта и аз ще ви го кажа след малко. И преди да гласуваме, Госпожо председател, бих искал да ви помоля за едно нещо. Тя май не ме чува, казва ораторката. Искам да ви попитам едно нещо. Като се вземат предвид, че нашата комисия не е обикновена комисия, става проблем с гласуването, тъй като хората гласуват и в други комисии. Значи, гласуването в 11 часа, за да можем да сме тук. Аз не говоря за сега, а за бъдещето, за планирането за бъдещето. Щом смятаме, че нашата комисия не е една обикновена комисия, има сблъсък в времето за гласуване. И и по тази причина не виждаме истинската картина, какво е бълшинството в парламента. Това е проблематично. Нямаме една истинска картина. И сега само няколко бележки по това, което наричам конфликтни въпроси, а те се отнасят до изменение пето. и 12 също, а именно въпроса за правата на гражданите за достъп до документи. И се надявам, че британските консерватори ще са за даване на достъп до документи, защото това е съответствие с всичко казано винаги от тях, а именно правото на гражданите да имат достъп до документи. Аз искрено се надявам, че няма да има възражения срещу това, защото това е едно изменение, което а, говори за даване на по-голям достъп, по-широк достъп, нещо, което е нещо добро. Но съм малко смутена дали в този, тази комисия на гражданите ние помагаме на гражданите а, и същевременно не сме в никой случай срещу а, закона. Това е едно политическо решение. А, ако се абстрахираме от е, регламент 1049, <clears throat> особено когато е, се позовем на конвенцията. Аз се надявам, че всички ви е, ще се съгласите, че само ЕНП като че ли се страхуват от това. <laughs> Благодаря, госпожо Окен. Благодаря за работата ви. По... При първо искане ще разгледаме този въпрос на идното заседание на координаторите, когато организираме работата си. А сега вече трябва да гласуваме. От това откривам гласуването по открития доклад. Първо, Компромисно решение 1. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Сега изменение второ на госпожа Басеско, който е за, който е против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 2, които са за, моля, който е против, въздържали се, приема се. Трето, четвърто и пето падат. Компромисно изменение 3. Който е за, моля да гласува. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто, седмо, осмо падат. Изменение 9, пак на госпожа Басеско, за, против, въздържали се. Приема се. Компромисно решение 2, за, против, въздържали се. Приема се. 10 опада, 11 който е за, против, въздържали се. Приема се. Компромисно изменение пето. Който е за? Против? Въздържали се. не стана ясно и нека го повторим. Компромисно изменение пето. Който е за, моля да гласува. Който е против, моля? Въздържали се. Одобрява се. Приема с 13 за. 12 опада. Сега окончателното гласуване. Всички, които са за, моля, против, въздържали се. Приема се единодушно. И сега да гласуваме цялото изменение, който е за, против, въздържали се. Одобрено с единодушие. Благодаря. Passiamo al punto 15, la relazione annuale sulle attività. По точка 15, доклад на комисията по а, за дейността на комисията по петициите. Имате думата, господин Майер. Благодаря, госпожо председател. А, на първо място искам да благодаря на секретарията за това, че ми дава тази възможност да използвам тази структура за доклада. Много изменения бяха внесени от госпожа Ветпин. И аз искам просто да ви кажа, че днес в 5 часа след обята ще се проведе заседание с, рапорти... с докладчиците в сянка на всички групи, така че можем да работим по този проекто доклад. Имахме възможности в миналото да ви представим в общи линии структурата на доклада. Сега вече структурата е на лице. И днес след обяд в 17 часа аз ще чуя от е, докладчиците в сянка от всички групи, какви са различните становища, за да мога да продължа да работя за един възможен консенсус. Разбира се, ще се постараем да, да обхванем цялата дейност за 2010 година на базата на различни критерии, каква е ролята на нашата комисия и какви са нейните задължения към гражданите на Европейския съюз, като направим специална а, отметка към промените в законодателството разглеждаме периода 2010, анализираме статистиката, именно брой на подадените петиции, темите, на които са посветени, националността на молителите, форматът на тези петиции, дали са пратени по електронна поща или на, по традиционната поща. И накрая общият брой на петициите – 1600, т.е. 14% спад на броя на петициите в сравнение с 2009 година. Ще разглеждаме как се обработват петициите а, и целият процес най-вече получаваме петиции по екологични въпроси, на второ място по основни права, трето вътрешния пазар, справедливост, здравеопазване, транспорта, социални въпроси, фермерство и а, обещетения. Доклада разглежда а, и работата на самата комисия като такава. Призоваваме за по-голям ангажиране на гражданите в вземането на решения в Европейския съюз. Спираме се на взаимоотношенията между нашата комисия и останалите комисии в парламента, нещо, което обсъждаме през последните няколко законодателни мандата. Спираме се на необходимостта на актуализиране на процедурата, взаимоотношението между Комисията по петиции и съвета. Има и параграф, свързан с работата на пети... Комисията по петициите и взаимоотношенията с омбудсмана, взаимоотношенията с гражданите как боравим с проблемите на, за опазването на околната среда, за които има най-много петиции, инициативността, правото на Съюза и накрая за визията за бъдеще, именно какво сме искали да постигнем, мисията, посещенията в редица държави и заключенията, които сме си извадили от тези посещения. И още веднъж ще повторя, Насрачили сме това заседание днес в 17 часа с всички докладчици в сянка, така че да стане съвсем ясно становището на различните парламентарни групи да постигнем възможно максимален консенсус. Срокът е 26 3 часа след обяд и се надявам, че ще можем срокът за внасене на изменения и се надявам, че днес до, до изтичането на след обяда ще, бъде, ще одобрим текста. Благодаря за вниманието ви. Благодаря, господин Мейер, за вашият изказване и доклад. Вече чухте какъв е крайният срок за внасяне на измененията и графика на дискусиите през юни. Сега отварям дискусията. И аз искам да благодаря на докладчика, особено за това, че ни дава възможност днес след обяд да се срещнем още веднъж и да обсъдим този доклад. Тъй като смятам, че годишният доклад за дейността на Комисията по петиции със сигурност трябва да бъде един доклад, <clears throat> който да бъде одобрен с голямо мнозинство. <clears throat> Ще направя две бележки ще ги повторя след обяд на срещата на докладчиците в Сянка. Първо, мисля, че трябва да споменем и проблематичните петиции, с които са отишли в Европейския съд. Понякога те биват третирани не особено справедливо и пипата, хората питат защо не сме направили нещо, но обикновено има причина. Нещата се блокират в самия съд е, е, и докато те са там, ние не можем да предприемем никакви действия. На второ място, нещо, което днес след обяд ще, го, е, ще навлеза в по-големи подробности. Благодаря ви. Господин Бощинар, благодаря, госпожо председател, драги колеги. Две бележки, ако ми позволите. преди всичко искам да поздравя колегата Мер за неговия проект доклад, който потвърждава нещо, което всички ние знаем много добре. Тази комисия е мястото, което се осъществява най-активния интерфейс за европейските граждани. И доверието в нашата комисия беше увеличено. Втората ми бележка е свързана с процедурата. Смятам, че този доклад би трябвало да подчертае и усилията, полагани от всички членове, техните индивидуални усилия за засилване на сътрудничеството, така че да се постигне консенсус е, всеки път, когато трябва да вземе някое важно решение нашата комисия. Що се отнася до съдържанието, имам две бележки, е, по които след това ще внеса две изменения. Ясно е, че е, винаги се сблъскаме с някакъв с един проблем, именно недостатъчния капацитет на изпълнителната комисия, която да реагира своевременно по отношение на петициите, свързани с околната среда. Ако не се посочат крайни срокове, които комисията трябва да спазва, изпълнителната комисия, ако това не стане, ние ще продължим да оставяме без е, ефект това разрушаване на околната среда. В момента се намираме наистина в критичен момент и нашата комисия трябва да изиграе своята авангардна роля. Втората ми бележка е свързана с отношенията с държавите членки, защото нашата комисия поддържа специфични отношения, а всъщност се а, а, забелязва пасивно отношение и ние не можем да продължаваме така. Не искам да кажа, че трябва да играем водеща роля, да бъдем лидери в тези отношения, но трябва да разполагаме с механизъм, според който държавите членки да бъдат задължени да ни предоставят достоен отговор на време за да можем да отговаряме на петициите. Многократно сме получавали отговори, които имат повърхностен характер или са дори обидни за нашата комисия. И накрая бих искал да кажа няколко думи за необходимостта нашата комисия, комисия Либе, както и комисия Авко, да създадат механизъм. Този механизъм а, трябва да а, превърне отстояването на правата на а, гражданите в действена уредба и в държавите членки и за Европейската комисия. Много са случаите, в които има явни доказателства, че разпоредбите на хартата са явно нарушени. И въпреки това, много плах, много колеблив е отговорът на Европейската комисия, която се позовава на липсата на нормативни актове да предприеме действия. Вероятно тази година още основен наш дълг е да обединим усилията си и най-сетне да се приемат необходимите актове за изпълнение на хартата на основните права, по такъв начин държавите членки най-сетне ще могат да отдадат дължимото на тази перла в европейското законодателство. Погледнете какво се случва с свободата на медиите, с правата на човека и редица други основополагащи европейски ценности, които продължават да бъдат пренебрегвани в някои държави и членки. Крайно време е да се променят нещата. Трябва да сложим край. Обеден съм, че сме в състояние да го направим. Благодаря. Благодаря, заповядайте. Благодаря, благодаря за доклада. Искам да се изкажа по сътрудничество с държавите членки, които отказват да сътрудничат. Защо не ги посочим поименно? По този начин можем да им окажем натиск и да постигнем определена промяна. Има проблем с някои държави членки, които не сътрудничат, а ние трябва да си сътрудничим. Благодаря, госпожа Аукен. Е, Nu kan vi alle sammen tale vores, egne, vores eget sprog, så jeg gør det samme og taler dansk. Jeg vil også... аз ще говоря на датски. Благодаря на докладчика защото е, наистина това е централен въпрос за нашата комисия. Вчера обсъдихме това е, по време на посещението тук на омбудсмана. Споменахме за конфликти, които е, са повече политически, отколкото законодателни. И понякога нещата се протакат, е, по отношение на достъпа. Е, например, установих, е, че въпреки тези процедури се затварят някои теми, а всички документи би трябвало да са на разположение на интернет, да имаме достъп до тях, за да се запознаем конкретно с фактите. Но, за съжаление, има проблем с достъпа до тази информация. И в моя доклад, например, има елементи, свързани с подобрения, по-добър достъп до тези е, документи. И е, след като се приключи един случай, е, трябва всичко да бъде на разположение, цялата информация да бъде на разположение по интернет, така че да се запознаем с нея. Съгласна съм по регламента 1049 Наистина е изключително важно да имаме достъп до тези документи. Трябва да се спазва и Орховската конвенция, както е, спомена колегата преди малко. В противен случай ще се сблъскаме с проблеми. Няма да гледат на нашата работа сериозно и ще има още повече петиции, свързани с опазването на околната среда. С докладчиците в сянка трябва да се опитаме да изчистим много от въпросите. По точка С, проекто доклад, в тази точка се казва, че трябва да бъдем постоянно информирани за случващото се. А трябва да ви кажа, че наистина е странно, че комисията не ни е предупредила за някои тръжни процедури, обществени поръчки в Испания. Отново ви благодаря за вашите усилия, за вашите предложения. Няма да навлизам в подробности, но съм напълно съгласна с казаното от Вили Майер и от Виктор. Наистина важно е да се наблегне още повече на важните а, въпроси. Благодаря на всички колеги за изказванията, за техния принос. Представител на комисията има думата сега. Много благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Много се радвам, че тук чухме уверения в подкрепа и Миналата година огромното мнозинство от държавите членки сразиха същата позиция, когато обсъждахме въпроса. В точка 13 обаче има формулировка, която малко ни смущава, като че ли е, се остава с впечатление, че парламентарната комисия по околната е, среда е, е източникът на законодателството според мен е въпрос на е, редактиране на текста, за да няма недоразумения. Благодаря. Колегата Майер сега да приключи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които взеха думата и предложиха подобрения на текста. Аз съм убеден, че всички предложения, които могат да бъдат прияти, ще бъдат обсъдени днес след обед и ще намерим конкретни решения. Председателят на Европейската комисия е прав да обърне внимание на петициите, по които работи Съдът на Европейския съюз, взаимодействието с правната комисия, с нашата комисия. Трябва да направим ясно разграничение между двете процедури. Стои и въпроса за последващите мери. Аз се надявам, че можем да приемем голяма част от предложенията. Господин Буштинаро, благодаря ви много за предложенията. Имаме пряко взаимодействие с, граждане, с гражданите и наистина това е една особеност на нашата парламентарна комисия. Занимаваме се с изключително важни въпроси, защото те се отнасят до живота на гражданите и за това нашата роля е много специална. Внимателно трябва да обмислим как да продължим да работим на основата на консенсуса – което е постоянна тема, червена нишка във всички доклади на парламентарната комисия. Работим с парламентарната комисия по околната среда, както и с Европейската комисия, чието отговори понякога закъсняват. Това би трябвало да избегнем. Имаме срокове, за да можем своевременно да решаваме проблемите. Беше поставен отново въпроса за връзката между парламентарната комисия и държавите членки. Не винаги държавите членки са готови да сътрудничат и трябва да намерим начини за преодоляване на съществуващото положение. Как действаме, когато един проблем засяга конкретна държава членка и става дума за нарушения на правата, на хартата за основните права. Напълно съм съгласен, че трябва да придадем по-голяма тежест на дейността си в тази посока. Благодаря и на госпожа Алкен. Вие говорихте за точка С. Необходимостта от е, информация, която да бъде предоставена от Европейската комисия – трябва да се наблегне на този момент, както и на достъпа до обществена информация, съгласно регламент 1049. Очаквам вашите предложения и в писмена форма, за да доуточним окончателния вариант на проекта и да го гласуваме на основата на широк консенсус в парламентарната комисия. Благодаря само да ви напомня, че крайният срок е 26 май, 15 часа за внасяне на предложения за изменения. По време на юнската сесия ще се гласува този доклад. Сега продължавам с точка 16. Две е, петиции ще бъдат обсъдани заедно, номер 475 на Алберто Вас Виняс за прехвърлянето на пенсионни права и номер 1326 от Чиприано Рикарто Лустрес Мартинес за положението на испанските моряци, които работят в екипажи на кораби, плаващи под норвежки флаг. И тъй като вносителят на втората петиция е тук, аз му давам думата. Buenos días, señora presidenta, señores diputados. Добро утро, госпожо председател, господа депутати. Благодаря много, че ми давате възможност да ви представя нашата петиция. Ние сме асоциация на бивши моряци, испански моряци, които работеха на норвежки съдове, плавателни съдове в една традиционна рибарска риболовна зона в испанските води. И години на работа не са ни признати, тъй като са сметнати за не пребиваващи в тази страна, а ние работихме в океана. От 1992 е, година съществува конвенция за избягване на двойното а, данъчно облагане на доходите. Ние работим за норвежки фирми и сме били облагани с данъци, а не ни признават за а, хора, пребиваващи в тази страна. А, били сме обаче а, третирани от а, данъчните власти като все едно, че имаме место пребиваване в тази страна. Същия проблем възникна и в Дания, държава членка на Европейския съюз, която на края на краищата призна, че тази процедура е дискриминационна и бе взето правилно, намерено правилното решение. Ние призоваваме комисията да призове Испания да признае тези години на трудов стаж т.е. да признае нашите съответни вноски в системата за социално осигуряване. Тези плащания, тези вноски са били направени от нас и а, ние призоваваме политическите групи да ни подкрепят, така че граждани на Испания, Италия, Португалия, Германия, да им бъде гарантирано, че не са били обект на дискриминация. Благодаря ви. Представителят на комисията, моля. Благодаря, госпожо председател. Комисията признава, че това е една трудна ситуация и става дума за социална несправедливост. Защо това се е случило? Не, това е факт, защото в Норвегия преди 1994 година не се е прилагало европейското право, а само националното законодателство. Норвежкото законодателство а, предвижда а, е, осъществяване на осигурителни вноски е, на е, територията на Норвегия. И ако тези лица не се смятат като местни лица, не могат да осъществяват, да внасят социални вноски. Както и против различни е, трудовоправни въпроси. Е, комисията не разполага е, с възможност да изиска със задна дата прилагане на европейските разпоредби. Но регламента от 1994 година, който урежда тези въпроси, дава възможност на компетентните е, органи на държавите е, членки, които трябва да осъществят тази координация, да сключат е, двустранни споразумения в интерес на някои лица или групи лица. Следователно, за да се постигне справедливост, социална справедливост, норвежките и испанските компетентни органи трябва да установят контакт помежду си и да сключат, да предвидят такъв двустран, такова двустранно споразумение в интерес на тези категории работници. Госпожо председател, искам да дам още една допълнителна информация по този въпрос – Европейския съд следва скоро да се произнесе по прилагането на европейското право по отношение на нефтените платформи. Става дума за дело C57 2010 година. Става дума за лица, работели на такива платформи в холандски води, но които не са местни лица, тъй като те са трайно установени в Испания. Следващата година Европейския съд трябва да се произнесе по този въпрос, по това дело и в този случай би трябвало да сключат Норвегия и Испания споразумение е, по отношение на тези лица, които са работили е, на нефтени платформи в норвежски води. В заключение, е, комисията не е компетентна и не разполага с правен инструмент за разрешаване на този въпрос, но ще направи необходимото, за да стимулира, да насърчи двете държави, а именно Испания и Норвегия, така че те да намерят справедливо решение на този проблем. Благодаря ви. Благодаря за вашето сътрудничество. И така сега откривам а, дебата, господин Чагас. Това е една ситуация, която възниква винаги, когато липсва координация между правните системи, а това се отразява негативно на гражданите. Тези моряци, когато стигнат пенсионна възраст, това, което наблюдаваме е непризнаване на техни пенсионни права и за това отговорност носи Норвегия. Аз изслушах представителя на моряците, изслушах и представителя на комисията. Повдигат се няколко въпроса. Аз уважавам норвежкото законодателство, но то не признава тези моряци като местни лица макар че те са сключили трудов договор с норвежка фирма и са плащали данъци в държавата Норвегия. Така че норвежкото правителство казва, че може да си плаща данъци, но същевременно те не са жители на Норвегия. Сега, трябва да гарантираме защита на интересите на гражданите. В каквато и да било ситуация, да гарантираме, че те не бива да бъдат третирани неравностойно. Да няма нарушаване на основните права на гражданите. Казвам го за да наблегна колко голяма доза несправедливост има тук. И както каза представителя на комисията, норвежкото правителство не си не поема съответната си отговорност към тези моряци. те са обект на несправедливост, а комисията казва, че не може да направи нищо. Не може така просто да не правим нищо в, в тяхна защита. Аз бих призовал комисията да се опита а, да защити тези хора и техните права Техните права в случая не са защитени. И тази несправедливост трябва да бъде коригирана. Госпожо председател, тази, тази петиция трябва да остане висяща, отворена, докато не намерим решение, а именно защита правата на гражданите на Испания или на други държави, тъй като Както самия представител на комисията каза, техните права са потъпкани. Благодаря. Колегата Санчес, благодаря госпожо председател. Аз също искам да привесам с добре дошли вносителите от Галисия, защото и аз съм от този регион и искам да изразя своята солидарност с тях. Става дума за моряци, работили като членове на екипаж на кораби или пък на нефтени платформи и са си плащали данъците по силата на двустранно споразумение от 1964 година. През 2008 година съм, бях внесъл петиция по този въпрос. Комисията ми изпрати информация и през 2010 година, възоснова на тази информация, обсъдихме с комисията всички тези въпроси. Доста съм удовлетворен от казаното от комисията. Наистина става дума за социална несправедливост, но Съгласен съм с това, но не съм съгласен и не ми харесва това, което каза комисията, именно, че не е компетентна по този въпрос. През 2008 година, когато зададох въпрос на комисията, каза се, че член 94 от регламента е, е, трябва да се вземат предвид платените социални вноски от периода, в който Норвегия прилага това законодателство. Тук наистина става дума за прилагане на този регламент. И както каза комисията, в новия регламент също има текст, член 87, с съответните задължения. А, така или иначе става дума за прилагане на европейските текстове и комисията като пазител на договорите трябва да следи за това. Наистина трябва да се изправят тези грешки и бих предложил комисията да формира работна група по тези въпроси може да се предвиди двустранно споразумение или европейски рамки, защото може подобна ситуация да се случи в други държави членки. Но така или иначе трябва да се спазва европейското законодателство. Така че се обръщам към комисията и я моля не само да ни казва добри думи, а да насърчи е, включването на двустранно споразумение и е, съответното решение на този проблем. Е, председателката думата на следния оратор. Благодаря, госпожо председател. По отношение на този въпрос, на тези моряци, работили между 70-та и 84-та година, от дълги години Имам контакти с председателя на това сдружение и миналата година обсъдих този въпрос с съответното звено за свободно движение на работници. Наистина това е сложен и труден въпрос, защото работниците от това сдружение наистина се намират в много трудна ситуация. Норвегия не предвижда пенсии за тези работници, защото според Норвегия те не са местни е, лица и не са се включили в системата за пенсионно осигуряване. А, всъщност тези хора са плащали доста високи данъци в Норвегия. Съгласно информацията, с която разполагам, социалните вноски се финансират от данъците, а не от вноските на самите лица, както това е в други държави. И този аспект не трябва да се пренебрегва. Тези хора са плащали високи данъци. И би било уместно да им се възстановят част от тези средства. И в крайна сметка, плащайки данъци, тези хора са финансирали отчасти и системата за социално осигуряване. Норвегия всъщност споделя тази ситуация, която се отнася не само за Испания, а и за граждани от други държави. Така че подкрепям казаното от господин Санчес. Комисията би трябвало да играе една много по-активна роля в този конкретен случай. А, именно да види каква част а, от а, платените а, е, от тези граждани данъци а, е участвала в финансиране на системата за социално осигуряване. След което да ни сподели резултатите от а, тази е, дейност от това проучване. Естествено, трябва да вземем предвид и решенията на Европейския съд. Конкретно имам предвид случая с Холандия. Така че този въпрос не може да бъде е, приключен. Оставяме е, петицията открита, според нас отворена комисията наистина би трябвало да ни информира за резултатите от работа. Äh, Благодаря много, госпожо председател. Първият ми въпрос Вярно ли е, че данъците наистина отиват в системата за социално осигуряване? Ако това може да бъде доказано, тогава щом като са плащали вноски в пенсионната система, логично и справедливо е да получат пенсии за тези години. Ако не са, не. Мисля, че е необходимо да проверим как стоят нещата. Дали наистина са е, внасяли вноски в е, системата за социално осигуряване, плащайки данъци. Ако нещата стоят така, трябва да окажем натиск върху Норвегия, тъй като очевидно става дума за една несправедливост. Е, натиск върху Норвегия защото, както бе казано, това не засяга само Испания, то може да засегне и други държави, това е необходимо да намерим общо европейско решение. решение. Не знам в Норвегия дали имат комисия по разглеждане на петиции, но ние бихме могли да е, се обърнем към тях е, с един е, едно представене на нещата, тъй като става дума за една реална ситуация. И както и другите колеги, аз също съм на мнение, че трябва да призовем комисията да упражни по-голям натиск върху Норвегия. Това са стари казуси, стари дела от преди 1994 година. Т.е. те са плащали вноски към една система, което ще рече, че имат пълното право да бъдат е, възнаградени за това. Т.е. да получат обратно под формата на пенсия. Значи комисията е нужно да упражни по-голям натиск, е, за да се опита да се стигне до някакво решение. Благодаря. Аз също искам да изразя солидарността на моята група към моряците. Това е уникален случай, просто да не повярва човек. Ако се вгледаме в това, какви са правата на работниците, ще видим, че щом плащаш данъци, плащаш социални осигуровки – това означава, че имаш пенсионни права. Значи трябва да намерим решение на този въпрос. Поделям а, казаното от коментарите на всички мои колеги, които говориха преди мен. И Европейската комисия трябва да бъде по-взискателна, в, разбира се, в рамките на своите компетенции. Мисля, че Комисията по петиции трябва да изпрати писмо до испанското и норвежко правителство и да ги призове да намерят едно решение. И ако ние действаме като един посредник, а именно такива трябва да сме, когато възникват проблеми между две държави, значи да ги призовем да направят, да намет решение на базата на изпратено от нас писмо и да признаят правата на пенсионните права на тези моряци, т.е. норвежкото правителство да ги обещети. Уважаеми колеги, ясно е, че имаме несъмнен случай, когато де юре и де факто нещата са еднакви. Защото на базата на трудовия договор моряците са плащали, са трябвало да плащат данъци и социални осигуровки в, Норвежка, норвежкато а, държава и обаче не са били третирани като местни лица. Плащайки данъци, разбира се, ти изпълняваш едно свое право. Когато поискаш да ти се плащ, да ти се дължи пенсия, те не са считани за местни лица, за граждани или место пребиваващи. Тук виждам един реален конфликт. Какво да се направи? Две са решенията, според мен. Първо, на европейско ниво, тъй като Норвегия не е някъде в Южна Америка или в Африка. Норвегия е държава, която два пъти каза не на присъединяването в референдумите. Тя е, обаче има институционализирани взаимоотношения с Европейския съюз и по този начин, имайки такъв диалог с Норвегия, ние трябва да повдигнем този въпрос, проблеми свързани не само с испанските е, работници, които са плащали вноски в норвежкия бюджет, но могат да засегнат всички европейски граждани на Европейския съюз, които са сключвали договор, трудови договори с Норвегия и са плащали в бюджета на Норвегия, което ще реше, че имат право на пенсия. Тоест, това ще стане един прецедент за решаване на всички останали такива случаи. Второ, двустранния инструмент да използваме Испания, Норвегия. И тук си мога да си представя, че е, Норвегия може да каже европейското право за нас не въжи, не сме задължени да го спазваме, но те са задължени, защото щом, приемайки парите, вноските на тези моряци, те са едновременно с това задължени да а, им, съответно, да им гарантират пенсия. Не говорим за незаконни работници, не говорим за граждани, които нямат и идентичност, нямат лични документи, а говорим за абсолютно за легални работници, които са имали договор, плащали са данъци, вноски и накрая имат пълно право на а, социално осигуряване. Този въпрос трябва да бъде поставен като един особено чувствителен въпрос в а, нашите институционални връзки. И последна бележка. Всичко това е много близко до сърцето ми, когато Европейската комисия използва тези хубави думи, опира до социална справедливост. Но не е само това. Трябва и от правна гледна точка тези хора да бъдат обезвъзмездени т.е. да възтържествува социалната справедливост е, е, по отношение на едни граждани, чието права са били погазани. Благодаря. Благодаря, Алкен. Трябва да добавя, че е, може нашата комисия да се обърне към норвежкото правителство. Позорно е това положение. Говорим за най-богатата държава в света. колко голяма е опасността за техните социално-осигурителни системи. Имам специално отношение към Норвегия. Десет години съм работила в съвета на Северна Европа и някак си лично приемам едно подобно недопустимо поведение. Може и да не членуват в Европейския съюз, но ние сме част от единно цяло. И ако ще сме партньори, трябва да бъдем честни един към друг. Може би по-дискретно, по-дипломатично трябва да се изразим, но аз искам да кажа, че се чувствам засрамена. Засрамена от името на Норвегия. Благодаря. Вносителят не иска отново да вземе думата. В такъв случай Искам да благодаря на всички за изказванията. Тук сме в много особено положение. Европейската комисия признава, че има социална несправедливост и вдига ръце, казва, че не може да действа. Трябва да остане отворена процедурата по петицията. Това е единодушното ни мнение – трябва да установим и прекия контакт с Норвегия, както и да окажем натиск върху комисията да активизира всички действащи инструменти, за да се задействат и двустранните спогодби там, където има такива, или пък да бъдат подписани нови, за да се сложи край на тази несправедливост. Благодаря, благодаря и на вносителите. Преминаваме по-нататък по дневния ред. Точка 17 голям брой петиции. Няма да ги изброявам с номерата и имената на вносителите. Всички те се отнасят до Испанския закон за крайбрежната ивица на испански Лейде Костас. Веднага искам да дам думата на вносителите. Първо за общността в Валенсия, господин Хосе Ортега. който ще дели времето си с Делано. Значи минута и половина за Хосе Ортега. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на членовете на Европейския парламент. Откакто бяхме тук миналия път, нищо не се промени. Беше пробляснала искрица надежда, че ще се променят нещата, ще има изменения на закона за крайбрежната ивица, но все още чакаме съществени промени, независимо от реакцията на Европейския парламент. Говорим за къщи застрашени от разрушаване в Майорка. И проблемът продължава да съществува. Положението е ужасно. Правителството не зачита правата на гражданите. За него гражданите са мошеници. И вместо да се извини на гражданите, държавата руши имотите им. Имаме решение от 2009 е, година. Един британски депутат се обърна към е, правителството в Валенсия и попита, не сте ли чували, че има харта за основните права? Парламентът е призован да защити правата на гражданите. Благодаря. Мога ли да продължа или ми свърши времето? свърши времето, защото Кармен Делано трябва да вземе думата също. Кармен Делано. Кармен Делан, ето тук. Съм. Добър ден. Минута и половина никак не е много време. Но пет кратки точки – аз също участвах в процедурата по изменение на закона. Не съм удовлетворена от измененията и допълненията на закона, защото те не гарантират защитата на частната собственост и връщането на имотите на законните им собственици. Законът внася правна несигурност и засяга около 14 милиона испанци. Ако няма реформа, ще пострадат толкова много испански граждани. Е, ще се облагодетелстват испанските адвокати. Те ще направят доста пари от този е, проблем с трудната правна обстановка. имаме презумпция за невиновност като основополагащ принцип, а законът е, го нарушава. Толкова пъти сме повтаряли пред е, Испанския парламент този аргумент, когато се обсъждаха измененията и допълненията на закона. Всичко, което може да се каже за закона за крайбрежната ивица, вече беше казано – а и това, което ви казвам, са мнения на испански депутати. Благодаря. Маргарита Гарсия Хайма има думата. Добър ден. Благодаря за това, че ни давате възможност да се изкажем. 400 хиляди случая има подобни на моя. И искам да кажа следното. Подобно на другите, имам законно притежавана къща, която обаче ще загубя скоро. Съобщиха ми, че ще бъде разрушено моето жилище, моята къща. И като че ли ме преследват, просто се използва един закон, който ме ограбва. Нямам никаква защита, защото правителството не иска да се обсъди този въпрос. Направо ни ограбва това правителство, освен това лъже Комисията по петициите. В изпратеното от комисията до правителството писмо, на, този, на това писмо се отговори или поради незнание или е умишлено с грешна информация. Беше, бяха цитирани случаи, които, с които трябва да се сезира Съда по правата на човека в Страсбург. Става дума за френски случаи, изобщо не става дума за а, собственост, или госпожата не е знаела за какво говори, или пък нарочно е въвеждала в заблуда комисията по петиции. Съда в Страсбург се е произнесъл по сродни случаи, свързани с турското правителство. Според съда, това, което аз мога да кажа, тази къща, която притежаваме и всички други в моята ситуация са засегнати. Изведнъж ни се казва, че ще бъдат разрушени тези къщи, а освен това ще трябва да платя от джоба си е, това е, разрушаване. Трябва наистина да има справедливост. И след като испанското правителство не прави нищо, трябва да се намери решение. И накрая искам да кажа, е, че това разрушаването на тези имоти всъщност ще бъде последвано от градостройствени проекти където играят много пари. Председателката. Благодаря, господин Андре Стемолино на PowerPoint, но това изказване трябва да отнеме повече от 3 минути. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, entenderá que en tres minutos va a ser muy difícil. Благодаря. Трудно ще ми бъде за три минути да представя целия обем от информация. Това е едно проучване на ставащото през последните пет години и аз тук искам да ви представя резултатите. Но както виждам, както чух, нямам да имам достатъчно време и за това просто ще кажа, че тук изразявам възмущението си. Пътувахме стотици километра, а сега за три минути искате да изложа всичко. За да спазим законодателството по екология, трябва да са ангажирани три институции – правителството, крайбрежните и параходните власти или пристанищните власти. Това са така, че имаме политическата страна, крайбрежните власти, кои, чието представител дойде тук в Брюксел и цитира едно правило, което фактически защитава тяхната позиция. Крайбрежният закон на Испания нарушава принципите на на всякакви екологични действия, които застрашават, окол... всякакви действия, които застрашават околната среда. Европейското законодателство разписва компетенциите на Европейския съюз по всички екологични въпроси. Виждате в, на, на тази снимка пристанище Валенсия и въздействието на строителството по крайбрежната линия и бе направено ВОЗ през август 2007 година. Крайбрежните власти казват, че пристанище Валенция е отговорно за начина по който се третира крайбрежната ивица и че трябва да се предприемат действия за коригиране на ситуацията екологичната отговорност е залегнала в съответен закон. Но принципа на това, кой, на, който замърсява, той плаща, не се прилага. Напротив, там се изсипват европейски средства в проекти. Виждате в дясно мрежата Натура 2000 как се разнася пясък и в тази инвестиция голяма част е европейски пари. А именно пристанищните власти, на тях трябва да се потърси отговорност. Пристанищните власти в Валенция. Или друг пример. Повечето испански органи дори не отговарят на стотиците писма, които получават е, крайбрежните власти. Допълнение към казаното преди мен. Аз а, също съм изпращал безброй имейли, но не ми се отговаря. Крайбрежните органи ни казват, а, че закона не признава право да я пращаш петиции или да предприемаш действия. И аз не смятам, че три минути са достатъчни, наистина, казва оратора. Но... Секунди ударе, кортезаменте. Още секунди ви оставят. Призовавам комисията да направи едно проучване и да види, да установи какво се случва една комисия, която да провери всичко Виждате на тези снимки какво става. Става дума за кражба на имущество на гражданите. Благодаря. Благодаря ви. Искам да направя само едно уточнение. Така разпределихме времето, за да а, дадем възможност за всички да се изкажат. Така че да гарантираме демократично широко участие. От дълго време комисията, нашата комисия работи, запознати сме с тези случаи, но трябва наистина да се представят обобщено фактите в рамките на 3 минути, защото ние добре познаваме случая. Следващият оратор. Добър ден. Аз съм собственик на къща, която трябва да бъде разрушена. Държавата а, изе а, моя имот и нарушава а, правата ми е, с задна а, дата. Ето, това са моите документи за собственост и в тях се посочва, че притежавам мелницата си. Освен това, тук става дума за произвол. Тези, които прилагат закона при подобни случаи, сходни на мое взимат други решения. Къде се намира моята мелница? На 7 километра от крайбрежната ивица в биосферен резерват, където няма опасност за околната среда и с участие на съдиите се конфискува моя имот, той се изема, изе и собственика а, трябва да осъществи техническо проучване и да докаже сам, че не, не е в нарушение. А, проучването показа, че моя имот не създава никакви а, проблеми. Съдията изиска нов доклад. А, и двата бяха в моя полза но съдята реши, съдът реши да не е, вземе предвид е, заключението от тези проучвания. И след е, е, пледуарите на адвоката, в крайна сметка се взе е, решение, което е в е, е мой ущърп. Иземва се моята собственост, моя имот и нищо не ми се дава в замяна. Как е възможно това? Умолявам ви да анализирате член 8 на Лейде Костас, закона за крайбрежната ивица. Този закон не признава правото на собственост. Четейки този текст на този член, се вижда за действие с задна дата, това води до правна несигурност. Наистина този закон нарушава правото на собственост. Какво ни казва хартата на основните права? Никой не може да бъде лишен от своята собственост. Именно за това сезирах съда в Страсбург, подадох жалба срещу испанското правителство, испанската държава. Този случай е напълно ясен. Тук са нарушени основни човешки права. Така че ви умолявам да изискате от испанското правителство признаването на това право. Пилара Евента, следващия оратор. Си, си, estoy да. Да, да, тук е съм. Добър ден на всички. Искам да благодаря на председателя на парламентарната комисия, на всички членове на парламента, които ни дадоха възможност да покажем колко много засяга закона за крайбрежната ивица гражданите, особено по-възрастните. има нарушаване на правата на човека, правна несигурност, прилагане на закон с задна дата и това са само част от проблемите. Разрушават се сгради, които са законно притежаване. Толкова много от моите съседи не говорят испански и аз говоря и от тяхно име, защото те не могат да се защитят. 97% от гражданите, които стигнаха до съда, споделят същата участ. Многобройни са собствениците, предимно възрастни хора, които имат имоти по крайбрежието. Дали ще дочакаме деня, когато ще се решат в съда нашите дела? Как може испанското правителство да твърди, че със закона внася правна сигурност – когато мина повече от година и половина преди да ни отговорят и преди да се предприеме каквото и да било. Правата за основните права предвижда правото на достоен живот на всички, включително и на по-възрастните хора. Категорично трябва да се сложи край, трябва да се удари по масата. Действия са ни нужни още сега. Испанското правителство трябва да направи нещо. Scusi, stiamo aspettando. Ah, scusi, ma... I didn't know. I didn't know. Eh, ho dato la parola. Ah, mi ha dato la parola? Sì. Ah, non l'ho ascoltato. Eh... eh, good morning. I would to, like to present the case of the shopping center Anexo, annexo dos in Playa Ingles in the south of Gran Canaria. Виждате тук на английски една презентация. Това е търговски е, център. В него работят 700 души. Около 6 милиона туристи го посещават годишно. Изграждането на търговския център а, приключи 79-та година, 9 години преди приемането на закона за крайбрежната ивица. И той е построен напълно законно, с всички необходими разрешителни, включително и от централните държавни органи обозначаването на крайбрежната ивица се прави за първ път 58 година, след това 69 година. Имаме градоустройствен план и имаме актуализация 95 та година, в който се предвижда изграждането на такъв търговски център. Ето това е правна несигурност. Един път не успяваш да отстояваш е, е, и да постигнеш своето. Пробвай втори път, пробвай трети път, все някога ще стане. Ползват се строителни материали, включително и пясък, който е част от плажа държавна собственост. И е, се твърди, че ако а, е използван пясък или ако върху песъклива почва е построена сградата, то тогава тя е изключителна държавна собственост. Е какво ще излезе? Половината Сан Себастиян е изключителна държавна собственост. Виждате тук как е обозначена крайбрежната ивица. Пълен произвол – с този произвол, с прилагането на закона с задна дата, както ви доказах, засяга всички собственици, които са се снабдили с всички необходими разрешителни за строеж и то далеч преди да влезе е, закона в сила. И Съответно в кадастъра са нанесени необходимите промени, градоустройственият а, план а, отразява а, наличието на нашия имот и изведнъж се отчуждава нашата собственост. Това е конфискация по силата на а, закона за крайбрежната ивица. Но това нарушава член 17 от а, а, Конвенцията за правата на човека – член първи от Европейската харта за основните права. Това положение в Европа не може да се търпи. Затова призовавам парламента да направи нещо срещу несправедливия закон. Благодаря. Благодаря. Габриела Майенц има думата. Благодаря много. Аз също имам представене на PowerPoint. Buenos días. ¿Puedo aprovechar el turno de voz que no nos han dado mientras preparan esta exposición? Да се възползвам от тази пауза. Защото нямах право на изказване. Може ли да се възползвам от това време? Не знам дори коя сте, казва председателката. Ако остане време, да, има тук някакъв технически проблем и докато сте бъдат разрешени, давам думата на следващия оратор. Е, да, е, стана дума за прилагането на текстовете с е, задна дата и за произвол. Председателката, моля, извинете ме, прекъсва оратора председателката. А. Per favore. Allora, adesso passiamo, diamo la parola a Luis. И така, казва председателката, сега ще дадем думата на Хуан Луис Сопин. Che non è presente, quindi Но той не е тук. Томас Гонзалес. Добър ден на всички. Наистина хранехме огромни надежди в парламента. Смятахме, че тук има широка демокрация – и е недопустимо след като сме извървели 4000 км, за да дойдем тук, да разполагаме само с 3 минути, а някои дори минута и половина, а пък има и такива, на които изобщо не им давате думата. Трябва да ви кажа, че много от хората са останали без жилище, няма покрив над главата си и не могат да се изкажат тук в парламента. Аз мислих, че парламента е символ на реална демокрация, защото в моята страна няма демокрация. Преди година бях тук, изложих решението а, за моряците, какво е решението за моряците, защото има тук една обща директива, а, която отнема всичките ни права чухме хората, които лъжеха тук в парламента с европейски пари, а има хора, които нямат нищо, на които всичко им е отнето, защото има спекуланти, които искат да използват земята, на която са построени техните къщи. Как е възможно цялата крайбрежна ивица в Испания да бъде обект на подобни сделки? наистина тези, които искат сега да строят, са кръци на терени. Наистина недопустимо е да не получим никаква закрила, никаква помощ. Европейския парламент трябва да сформира комисия, която да разследва на място във всички селца по това крайбрежие, да разследва цялата ситуация. Наистина не са спазват нашите права, основни човешки права, правото на собственост. Всъщност растенията и животните имат повече права от нас. И парламента не признава това наше право, правото на собственост. Недопустимо е да не давате думата на някои хора. Мислите ли, че е нормално тук в тази е, чанта е, да лежи цялата история на едно село, на един човек. Вие трябва да бъдете граждани като нас. И е, всъщност вашите заплати вие ги получавате от нас, а ние на собствени средства, на собствена сметка сме дошли тук и не давате само минуто и половина време за изказване. Политика, que después de no tener las casas, son capaces el Ние нямаме дом, а социалистическата партия иска да гласуваме за нея. Как можем да приемем това? Как ще гласуваме за социалистите? Как може да се иска това от нас? Пожелавам ви късмет, госпожо председател. Надявам се да сформирате анкетна комисия, защото унищожавате, вие унищожавате нашите е живот, нашите жилища. Благодаря ви, казва председателката. Да, наистина е жалко да се стигна до подобни реакции. Наистина е жалко, че гражданите не разбират правата на другите граждани. А именно, има определено време за изказване, което трябва да се разпредели между всички, защото трябва да дадем думата и на представители на други държави. Трябва да постигнем някакъв баланс, така че във ваш интерес е. Умолявам ви да не повтаряте това, което вече беше писменно внесено. Моля ви да внесете само нови елементи, нова информация. Изобщо не става дума за спекулации. Това е цената на демокрацията. Има други граждани, дошли от други европейски държави, които също имат право да се изкажат. Почти два часа от работата на нашата комисия отделяме на тази тема, защото смятаме, че е изключително важна, но ние не заслужаваме подобни реакции с повишаване на тон и с толкова остро критични. Така че следващото изложение, госпожа Габриела. Искам да благодаря за възможността да коментирам ситуацията, която ще представя. И се възползвам от тази възможност, както и останалите, да поискам коригирането на този несправедлив закон от 1998 година. Ще започна като ще коментирам само основните въпроси. Тук вече виждате и предисторията на делото. Става дума за една несправедливост наистина. 45 семейни фирми на този малък остров, като имаме предвид, че наистина неговите размери. Има къщи, които са в гората и са едва на 50 на метра от брега и ще бъдат включени в така наречената държавна собственост. И сега и те са застрашени, тъй като линията на а, и разрушаване се измества. Тук има къщи, които са а, 100 годишни, а, а едновременно с това се строят и нови сгради. В Испания съществува този закон, който дава възможност на правителството да прави дефиниции и да прави съответни промени и по този начин да защитава своята кауза по отношение на крайбрежната ивица. Става дума тук и, и за срокове на строителство испанското правителство по този начин прави заявка за а, огромни площи от бреговата ивица, които ще получи срещу безплатно, така да се каже. Няма гаранция, че линията, очертана днес, няма да бъде променена отново след две години – един съвет, имаме един съсед в Майорка, който ми казва, че през 2007 година и там е променена и още един километър ивица е включена в така наречената държавна собственост. Значи става дума за чиста несправедливост. И хората а, и техните а, фирми са застрашени а, да бъдат пометени, погълнати. А всичко това, което аз притежавам, е резултат от а, жертвите, които е правил баща ми в своя живот. А, и сега моите деца ми помагат да управляваме и така са большинството от а, семейни фирми около мен. Но сега тази а, линия защит... Е, застрашава самото бъдеще на, на острова. Защото тези земи ще попаднат в ръцете на четири вериги хотели, големи вериги хотели и ресторанти. Така поне мисля и не е справедливо да се третират по този начин собствениците. Да, и на последно място вече 18 години се борим. И накрая стана ясно, че всичко ще бъде разгледано казус по казус. Важното е да бъде постигнато удовлетворително решение за собствениците, но дали това ще стане и ние още не знаем, ние сме в неведение, къде ще мине тази линия. Председателката прекъсва ораторката. Следващият оратор. Добър ден! представям 53 граждани, също засегнати от е, закона Лейди Костас е, в Испания. Повечето от къщите им са били построени преди влизането в сила на закона. Бих ви поканила да посетите това място, индустриалната зона, която замърсява зоните обявени за природни резервати – и също и самите живеещи в семейните къщи. Собствениците не искат компенсация, те искат да бъдат оставени техните имоти. Вижте какво прави градския съвет. Сгради на 20 метра от крайбрежието а, се разрушават поради преместването на демаркационната линия. Погледнете наличието на индустриална зона, която а, замърсява крайбрежието. Благодаря. Сега ще дам думата на представителя на комисията, след като изслушахме молителите. Благодаря, госпожо председател. Няма да добавя нищо ново. Комисията на сегашния етап не е, смята, че е нарушено европейското право, но е, комисията е в непрекъснат контакт с испанските органи, е, за да се установи евентуално наличие на дискриминация към неиспански европейски граждани до този момент не е открито подобно нарушение, подобна дискриминация, но поддържаме непрекъснат контакт, както казах, с испанските власти. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви. И така, сега откривам дискусията. Давам е, думата на колегите. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Казахте, че само с една минута разполагаме, но за съжаление днес, след като изслушахме всичко, е, не смятам, че сме напреднали и процеса на разрушаване е, продължава, ще продължи. Видяхме това и е, след представенето на вносителя, който ни разказа случая с неговата мелница. Трябва да има закон, но той трябва да бъде рационален, логичен – ние винаги сме казвали, че сме против този закон, защото сме против прилагането с задна дата на закона, както и произволното и прилагане. И трябва да се постави край, да се сложи край на тази правна несигурност. Нещо отбелязано от много от носителите. В средата нещата се променят в Камерата на представителите също и всяка политическа партия, представена тук, показва различен поглед върху нещата. Това, което мога аз да кажа, след като изслушахме и комисията, ние, за съжаление, не можем да направим кой знае какво на ниво Европейски съюз но аз ще поискам това от моята група да бъдат е, отменени някои от членовете на този закон, които не признават правото на собственост. Благодаря, госпожо председател. Господин Мейер. Благодаря. Е, Вече толкова пъти сме обсъждали този въпрос. За съжаление, компетентните органи по крайбрежието, макар и да ни увериха, че ще ни дадат информация за всеки отделен случай, не направиха това. Нашата политическа група не приема този вид на закона за крайбрежната ивица, макар и като имаме предвид как се разрушаваше крайбрежието, такъв закон беше необходим. Това, с което не сме съгласни, е не приемането на такъв закон, а произволното му прилагане. От Канарските острови до всички останали региони. се прилагат критерии, които позволяват произволното застрояване с хотели. Едно обосновано обозначаване на границите на изключителната държавна собственост безспорно е необходимо, но без да се допуска произвол, мисля, че не се върви по правилния път. Allora, passiamo a Esteban. Благодаря, госпожо председател. Законът за крайбрежната ивица е разработван и приеман с най-добри намерения. В това не се съмнявам. Но къде остана правната сигурност при неговото прилагане? Границите на крайбрежната ивица са обозначавани по най-различен начин. Законът се прилага с задна дата. Гражданите се чувстват предадени от собствената си държава. Те искат яснота, искат защита на правата, искат закрила за частната си собственост. Едно малко островче, по-малко от 20 квадратни километра, от което съм и което представлявам тук, се изхранва от туризъм. Традиционно още от 50-те години се развива туризма, но политиците хвърлят обещания, които нямат намерение да изпълняват. Големите хотелски вериги се облагодетелстват. И какво всъщност става? Гражданите се обезверяват и мисля, че парламентарната комисия трябва да призове правителството да предприеме действия. Заповядайте. Благодаря много. Е, закона за крайбрежната ивица е, не е нов. 8 е, години ЕНП беше на власт и това законодателство, което трябваше да бъде променено, не беше променено. Беше прият този закон през 1998 година и се прилага с подкрепата на съдилищата. Конституционният съд се произнесе по дело 148 от 98 година, от 99 година. Всъщност става дума за специфична система на отчуждаване който, е, която се прилага в зависимост от този закон. Това не беше казано в е, е, съда. Така че тук се спазват е, европейските демократични норми. Е, съгласно решението на Европейския съд е, за правата на човека от 29 март 2010 година, е, случая Триболе, Франция е доста сходен – с ситуацията по Испанското крайбрежие. Има подобни случаи в Турция. Всъщност тук се подчертава преимущественото публично право над частното. В 92% от случаите няма проблеми. Само за 7% съществуват или 5% от случаите създават някакви проблеми, има при тях проблеми. Благодаря много, госпожо председател. Следващия оратор, да, този закон за крайбрежната ивица беше изключително важен, но много сложен за прилагане няма нарушаване на законодателството, на европейското законодателство, нито по отношение на закона, нито по неговото прилагане. Никой не може да отправя критики към Испания в този смисъл, а този, който го прави, не спазва европейския консенсус. Наистина има много жалби но в 90% от случаите от исковете съдът ги е отхвърлял. Наистина няма някакви промени. Повтаря се само, няма нещо ново, което да се казва, а се повтаря това, което многократно сме говорили. Е, поддържаме контакт с различните органи е, по е, правоприлагането и прилагаме, проявяваме и гъвкавост, и разум. Следващия оратор, господин Санчес. Благодаря, госпожо председател. Внимателно изслушах всичко, което се каза. Наистина съчувствам на много от носителите. Случаите са различни, е, съдебната практика е разнообразна и по отношение на времето на третираните въпроси, е, така че трудно е да се намери едно единствено решение. Има два типа въпроси, които са свързани. Е, всичко свързано с публичната сфера, администрацията, като устройствената политика. Знам, че е, договор за Европейския съюз е, е, предоставя на държавите членки въпросите свързани с собствеността. От 1988 година е този закон, както казахме, много правителства са се следвали в Испания, без да бъде променен този закон. и се има стремеж да се даде отговор на много от проблемите по крайбрежието и климатичните промени. Наистина искаме да защитим индивидуалните права, признати в Конституцията на Испания, но не този закон е конституционно съобразен. Всички засегнати лица могат да търсят защита на правата си и да сезират в крайна сметка и съда по човешките права. Една секунда още, госпожо председател. В крайна сметка трябва справедливо решение да се намери. Следващият оратор. Бос. Sorry. Um... Извинявайте, не разбрах, че на мен давате думата. Само две-три неща искам да кажа. Разбира се, разбира се, че е възможно отчуждаване в определени от закона случаи, но за целта е необходимо справедливо обещетение. Задължително е изплащането на обещетения при отчуждаване на имоти. Тук обаче говорим за произвол при прилагането на закона – и държавата краде, когато не прилага е, закона правилно. Разбира се, много лесно е да си измиеш ръцете и да кажеш, това не е общностно право. Но това е несправедливо. Хората са е, внесли средства и сега те им се отнемат. Свободното движение на е, капитали е засегнато защото има а, мои сънародници, които са се възползвали от правото на свободно движение на капитали, свободно движение на хора. Поради тази причина е необходимо по-активно да се прилага правото. Благодаря, господин Буш... Буштинаро. Само две-три бележки. Мисля, че от много години обсъждаме а, е, този въпрос. Той е най-продължително обсъжданият. На първо място, дружески призовавам испанските колеги да не играят вътрешно-политически игрички тук в залите на Европейския парламент. Искам да им припомня, че Общо 8 години господин Аснар а, ръководи правителството и чак след него господин Сапатеро дойде на власт. Едни да са очернени, други да са а, провъзгласени за ангелчета, не е правилно. Нека тук да не изпадаме в партийни игри. Не искаме да заемаме политическата страна на когото и да било. Правните служби на Европейската комисия и Европейския парламент изтъкнаха, че няма нарушаване на законодателството на Европейския съюз и няма никаква възможност Европейския парламент или комисията да изиграят своята роля. Трагично е това положение, но е вярно. Колкото и да ни се иска да направим нещо, ние не можем. Затова можем само да призовем, първо, закона да бъде изменен. Очевидно това се налага. Второ, испанските съдилища трябва да се произнесат и трето, Европейския съд по правата на човека ще бъде евентуално последна инстанция. Благодаря. Заповядайте. Темпи, колеги, Моля, спазвайте и регламента за времето. Благодаря, госпожо председател. Един философ, известен философ, е казал, че всяка истина съдържа изренце неистина. Може би закона е добър, но в случая на заложени на карта са правата на гражданите и те трябва да бъдат защитени. Всяко правителство на всяка държава трябва да го прави, да, го прилага, да прилага законите, посредством прилагайки законите, особено когато става дума да се защитат най-общите обществени интереси. А тук имаме конфликт между обществени и частни интереси. Говорим за компенсации. И то приемливи компенсации, които да са достатъчни е, човек да си построи е, дом някъде другаде. Ако те са прекалено ниски, тогава става дума за експроприиране. Е, нека си спомним комунистическото време. Имахме закон за компенсации, но на практика не се даваха компенсации а нищо не струваше на правителството. Така че този аспект за компенсациите трябва да бъде разгледан. Дали тези компенсации са адекватни, дали хората са обещетени по един адекватен начин. Комисията по петиции няма да се откаже от своята мисия. Съвсем честно не ми харесва, когато една комисия казва не сме отговорни за това може да не сме отговорни по отношение на този закон за собствеността. Благодаря. Но към гражданите да. Да. Хелмер. Благодаря, госпожо председател. Господин Мартинес ни казва, че Испания е правова държава и едва ли някой ще се... но аз не се съгласявам. Испания не защитава правото на собственост, правото на трудов договор, правото на експроприиране с обратна дата с задна дата. И трябва да кажем, че правителството на Испания чисто и просто а, игнорира а, своите задължения и не прави нищо. На второ място комисията казва, да, ние правим консултации. Преди 10 години го казват и сега пак го повтарят. С други думи, комисията също е решен, решила, че няма да стори нищо. Нашата комисия е унизена от европейската законодателна система. И този път е унизена и всъщност Европейския съюз е унижен, тъй като а, де, казваме, че говорим за права, за правова държава, за права, същевременно не гарантираме основни права на нашите граждани. А, време е да кажем на молителите, че а, макар и да ги разбираме и да ги оправдаваме, ня, нищо не можем да сторим. Благодаря, госпожа Олкен. Благодаря, госпожо председател. Искам да наблегна на няколко неща първо, ако закона за крайбрежната ивица се прилага правилно, от това какъв е бил по-рано днес, той е съвсем, по -различ, съвсем различен. И може би те се гордеят със стореното. Хотели има навсякъде, но както виждаме, закона не проработва и начина по който се прилага. Това е основният въпрос, срещу който сме изправили. А, дали правилно се тълкува и прилага. Поне да кажем на хората, че щом имат одобрение от местната общност, а, правата им трябва да бъдат а, защитени, спазани. Спазени и ако това не сте стори, трябва да бъдат обещетени. В моя доклад също се споменава този закон. Той, този закон е различен от проблемите, се различава от проблемите на урбанизацията. И аз бих предложил да направим, да изготвим нов доклад за този закон. И така както казвам и в моята доклад, да кажем, че ние, Комисията Европейския съюз, притежават мандата и компетенцията и след моя доклад беше гласувано именно това. И да поискаме спазването на основни права, защото тук виждаме едно отявлено не спазване и погазване на тези права. Благодаря. Спазвайте регламента, казва председателката. Току-що разбрах, че има и други засегнати лица от Калис, които нямат от които нямат възможност да се изкажат. Те имат имот, имат, притежават акции от фирми, но не се спазва правото на част собственост и по отношение на тези предприятия. Така че тези хора са лишени от собствеността си и наистина тук се създава сериозна несигурност, правна несигурност. Е, трябва наистина е, правното е, испанското правителство да вземе решение по тези въпроси. Съгласна съм с тези, които казват, че корупцията съществува и те виждат като последна инстанция Европейския съюз. Трябва да бъдат те разбрани. Следващият оратор. Благодаря ви. Това, което не ми е, харесва, не ми допада в тази е, комисия. Ние е, спазваме принципа на прозрачност и не можем да освиркваме някои от изказванията. всъщност този, тази комисия се превръща в форум на национална политика. А това не бива да става. Е, смятам, че бележката от правната служба е много добра, но не е достатъчна. Например, не е ясно а, е, дали а, е, Страсбургския съд а, има нова съдебна практика, според която основните права трябва да се спазят, включително а, или се ограничават правата на европейските граждани. Може при свободното движение или в някоя друга сфера да бъдат ограничени правата. Ако това се случи, тогава се прилага хартата за основните права на човека. Драги Колеги, не ме прекъсвайте, други оратори не бяха прекъсвани. Това е наистина много сложна материя и трябва много внимателно да вникнем в нея. Трябва да се свържем с правните служби и а, да се а, проведе кръстосано а, разследване. В римското право има принцип Ако не сезирате е, испанските съдилища е, с нарушаване на европейското право, ще се стигне до забава. Първо трябва да, бъдат сезирани е, национал, да бъде сезиран Националния съд, за да не се получи забавяне. Така че трябва да видим как какви са представените искове пред испанските съдилища. Госпожа Билбао, следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Искам да заявя, че закона за крайбрежната ивица може и да е бил необходим, не го успорвам, но по начина по който той е прилаган, примерно спрямо мелницата на господин Гария, буди недоумение. Вярно е, че хората отделят много средства, за да търсят защита по съдебен ред, но е важно и испанските власти да направят анализ на всеки отделен случай и да даде обоснован отговор. Няма прозрачност не са ясни критериите за обозначаване на границите на изключителната държавна собственост. Не е ясно кой какви правомощия има. Заявяват ни, че не може да се наместят европейските институции, защото това е национален закон и няма дискриминация спрямо граждани на други държави. Добре, но тук имаме и други закони. По други проблеми има мнозина членове на Европейския парламент, които твърдят, че не можем да се месим в национално законодателство и национални правомощия. Но като имаме предвид непрозрачността, объркването, липсата на решения, трябва да се постараем да предприемем неотложни действия, за да стигнем до бързи решения – и да не се допуска дискриминация. Благодаря. Извинявам се, че не участвах е, в пренията през цялото време, но трябваше да гласувам в бюджетната комисия. Помня една среща с комисаря Рединг. Тя обеща, че е, ще се следи прилагането на закона за крайбрежната ивица и ще се провери дали е допуснато, е, Пусната дискриминация по национален признак. И като се види колко много от засегнатите не са испански граждани, искам да попитам Европейската комисия дали действително нещата стоят така, какви са техните данни. Провеждала ли е комисията проучвания по въпроса? Съдбата на тези хора не бива да ни остави безучастни. Благодаря. Нарушенията на правата на собственост се е, отразяват жалби, които се трупат непрекъснато тук в нашата комисия. Крайно време е да се предприемат действия. Европейската комисия твърди, че не може да вземе отношение по правата на собственост, че няма нарушаване на правата на човека. Но същевременно Европейската комисия продължава да финансира регионите, в които се наблюдават тези аномалии. Виждаме го и от свидетелствата, които чуваме от вносителите на петиции. Защо продължаваме да финансираме тези райони? Бюджета за 2012 година аз съм внесла предложение да се блокират средствата за финансиране на проекти в тези райони. И призовавам членовете на комисията да ме подкрепят. Благодаря. Non so se il rappresentante della Commissione vuole дали представител на комисията би желал да отговори? Да. Една минута ви дава. Благодаря, госпожо председател. Да, точно към това се стремим с испанските органи. Не знам откъде е, им разполагате с тези цифри, 95%, е, но моите впечатления всъщност огромното мнозинство от пострадалите от този закон са испански граждани. Това не означава, че няма граждани на други държави членки, но това, което искаме да установим с помощта на испанските власти е да се установи дали е, има дискриминация спрямо други европейски граждани. Това е нашия стремеж. Ringrazio comunque il rappresentante della Commissione. Благодаря. Kann ich die Kommission mal fragen, ob... Въпрос. В контекста на проекти, които а, са по закона, дали се спазват концесиите, дадени по европейското законодателство. Пак към комисията въпрос. Благодаря, госпожо председател. Ако въпросът е за а, даване на концесии за строителство върху земя, този казус стигна до съда в Люксембург. Вече имаме становище на съда, което се казва, че в становището според закона, Европейския закон за обществените поръчки, той всъщност не, не е приложим към този вид концесии. Все още нямаме окончателното решение на съда но щом дойде, мога да ви уверя, че а, ние ще сме първите, които ще го оповестим. Благодаря. Добре. Сега ще дадем думата на вносителите на петиции за отговор. Така. И до сега говориха десетина, а сега би било уместно да дам думата на други 10 оратора и ще започна а, с тях. За отговор се дава една минута. Моля, спазвайте. Господин Химера. Добро утро. Първо, моля да бъда извинен за коментара ми от преди малко, но сме много силно възмутени. Не политизирам нещата нито вляво, нито на посока налява, нито посока надясно. Имам ферма на юг, на 4 км от брега и моето семейство обработва тази земя от десетилетия. А сега на нашия имот се планира да бъде построена електроцентрала. Разбира се, ние се успорваме това планирано строителство още преди 10 години. Междувременно влезе в сила Лейда Костес, е, и а, там в плановете е включено наруш... а, разрушаването на а, десетина къщи, което ще остави хората без дом. метрова ивица се е всъщност плаш, който съществува от 6 хилядолетия – и сега изведнъж се прилага по най-варварски начин такъв закон, който отменя съществуването на този хилядолетен плаш. Фирма Тракса вече от една година de las cuales la mitad se encuentran fuera. Solo un año después contradice todos los argumentos presentados un año е, Всички тези изчисления противоречат на аргументите е, изложени предишната година, така че да ни бъдат отнети 700 квадратни метра терен. Пропуснах нещо. През 2003 година, при спазване на същия закон, всъщност беше призната една ситуация, която няма нищо общо с признатото през 2007 година. Тоест... Un minuto, per favore. Една минута, ако обичате. Искам да кажа нещо на господин Мартинес, който твърди, че че всичко е по закона. Закона тук има върховенство. А тук трябва да кажа, че много ми, колкото и да ми харесва там това място, аз работя за европейска интеграция, работя с местните общности в селата. Ние посетихме камерата и господин Сентес Костас ни каза, че нищо няма да се случи. Тоест, да ставаше дума за интерес на инвестиции. Не се намираме около стотина а, жители в центъра на този парк. И има а, една голяма площ от 17 000 хектара – аз съм собственик на къща и си плащам данъците. Но и ето изведнъж някой идва с претенция това да стане негов имот. Какво става? Нали има списък, знае се кой е собственик на какво, изведнъж някой си е вмъкнал името. И това се случва многократно. Строят се тези огромни мастодонти, демаркационните линии се поставят е, произволно и понеже аз съм чужденка, хората едва ли не е, се качват, влизат в дома ми и го обявяват за обществена собственост. Председателката прекъсва. Просто исках да кажа, че тази комисия Изисквам от тази комисия да вземе мерки, да предприеме действие, защото а, трябва да сте тук ден и нощ е, и да ни защитавате. Резюмето на моята петиция не е правилно тълкувано и аз няма да се откажа. Може ли да ни предоставите документално доказателство за това, че твърдите, че има грешки, неточности. Тогава, ако направите такъв, секретарята ще се погрижи да установи и да ги коригира. Благодаря много. Заедно с поканата в Брюксел ни беше е, публикувана обява от комисията на 8 октомври 2010 година, където имаше е, оповестяване на комисията и е, кратки коментари в глава 3. И от там хората приеха, че ще има и споменаване в глава 4. Много интересно. Видяхме, че е предприе... са предприяти действия и испанското правителство отговори на вашето искане. Ние нямахме достъп обаче до тази, е, това писмо, пратено от испанското правителство. То там фактически е казано това, което ние отхвърляме в нашите петиции. И се демонстрира факта, че е, проектите са финансирани с европейски пари и фактически попадат в графата грешки, които те са искали да избегнат. Заключението на комисията влиза в противоречие всъщност, защото ако виждаме оценката на ОВОС, ОВОС от Министерството на околната среда и го сравним с това, което ние твърдим непрестанно, веднага ще видим, че заключението е изцяло погрешно. Ще трябва да ви прекъсна. той че има сериозно нарушаване. Всички доказателства го доказват на нарушаване на европейски директиви по време на изпълня... изпълнението на един проект, който се финансира от структурните фондове. Прекъсва го председателката. Благодаря. Господин Клевката. Аз бих искал да кажа, че очакваме по-нататъчни действия от комисията по петициите. Комисията продължава да твърди, че няма какво да стори повече, но един друг доклад би помогнал, един нов доклад би помогнал нещата да се тласнат напред, да започнат проучване на спазването на правата на собственост на европейските граждани. Това е всъщност нещо, което вече, по което е почна, започнати действия. Но ситуацията не може да бъде оставена така. Трябва да продължим да се борим, докато не се получи е, обещетение или не бъдат е, спазени правата на гражданите. Много е, е, абсолютно прилагане с задна дата на този закон не е приемливо. И да ти отнемат е, имота, без е, да получиш адекватна компенсация. Такава е ситуацията. Не се, получа, не се предлагат въобще компенсации. Но ние не искаме компенсации, ние искаме да останат имотите ни. Благодаря. Хименес е Доминго. Благодаря ви много. Ще бъда кратък. Няколко данни, с които разполагам. Година по-късно повтарям едно и също, е, но просто губим време. И вие, и ние но трябва да се уважаваме и вие трябва наистина сериозно да погледнете на ситуацията. Има отчуждаване на имотите и това просто узурпиране на права. Прилага се закон с задна дата, нещо, което е забранено от римското право. И ако а, вземете тези работилници от 19 век, които а, действат в моето село, които ще бъдат експроприирани а, и ще се предостави концесия за 40 години на една рафинерия, както знаете, рафинерия, една рафинерия е много по-вредна за околната среда от работилницата, която сега действа. Е, тук става дума за е, пазар и е, администрацията. Ораторът е прекъснат, но продължава. Има много фирми, които работят за администрацията и не можете да съберете доказателства. Много е трудно това. Кое е, как, е платено кашата е пълна и механизма не дава възможност да се установи истината. Наистина сме в ужасен роман. Благодаря ви. Следващия оратор. Майка ми има имот, който е построен, къща е построена през 1800 година от 1988 година с задна дата се прилага закона за крайбрежната ивица и всичко това а, наистина засяга и живота ни, и здравето ни. А, казвате ни, че ще бъдат разгледани нашите петиции, не съжалявам, но не ни се дава думата. А, и така в пет реда ние, вие резюмирате а, векове а, живот и толкова много страдания, и а, нашите петиции в крайна сметка не се а, взимат предвид, нито а, моята, нито на други граждани. Ние сме измамени. А, ние и всички тези, на които не се дава думата. А, наистина, Лейде Костас ни ограбва и ние ни отнехте последното, което ни е останало живо, а именно надеждата в европейските институции. Благодаря. А... Следващия оратор, Алонсо. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък, тъй като времето напредва. Законът за крайбрежната ивица конфискува моя имот от две години и половина. Нямам вече дом. А, испанската държава, аз съм испанец, не знае дори къде живея един документ, е, е, нотариални акти от 1850 година. Моят дом, е, мебелите ми, цялата история на моето семейство е срината. Става дума за сграда, която е изградена съобразно закона. И аз от две години и половина съм без защитен. Местните органи, регионалните, националните органи изобщо не знаят къде живея аз, но не това е най-жалкото. Най-жалкото е, че много още граждани са в същата ситуация. В моя регион има традиционни селца, които вместо да защитават културата, етнографията, в крайна сметка, по силата на Испанския закон за крайбрежната ивица, се, се, се унищожават огромна част от а, историческото наследство се разрушава. А, да не говорим, че ние не разполагаме с економически средства, а, а трябва а, да плащаме на адвокати, а, за да търсим правата си по съдебен ред. Благодаря ви. Buenos días. Добър ден! Ще използвам моята една минута, за да ви разкажа за съдбата на няколко семейства. Границите на крайбрежната ивица бяха обозначени – те бяха маркирани по съответния начин, а след това ни беше казано, че погрешно са обозначени границите и трябва да бъдат отместени, в резултат на което цял ред къщи попадна в изключителната държавна собственост. 50-те и 60-те години е, бяха обозначавани тези граници. Много лесно беше, е, когато ги е, маркираха, да се съобразят със съществуващо положение. Казаха ни, обърнете се към съда. но така или иначе границата ще мине през вашия имот, ако трябва и през вашата къща. И така, сега давам думата на последния оратор. Also, im Bericht von Frau... Добър ден! Докладът на госпожа Алкен от март 2009 година беше прият с огромно мнозинство. Точка П гласи, цитирам – Що се отнася до определянето на границите, са взети произволни решения, включително и за форментура. И тук аз искам да направя връзка с моя казус. Притежаваме къща на 180 метра от а, е, плажа. Има обаче и големи хотели. Единият е собственост на бивш сенатор и другите са подобни. Те са на 20 метра от плажа, но някак си границите на изключителната държавна собственост успяват да ги заобиколят. Само това исках да кажа на господин Мартинес. Благодаря. Благодаря ви за участието в разискванията. Аз съм убедена колко полезно е да се работи по темата. И circa 100 и più, signori. Но който не работи, той не греши. Бях обвинена, че се отнасям несправедливо към десетките присъстващи вносители. Но искам да се обърна и към взелите думата, и към останалите. Ако разполагате с каквито и да било материали, които могат да бъдат от полза за работата на нашата парламентарна комисия, да оформим становището си, моля, предайте ги на секретарията, за да разполагаме с тях. И искам да добавя също така, че предвид сложния характер на темата, съм принудена да помоля колегите да отложим решението, да не приключваме работата си, за да разгледаме и допълнително внесените документи да вземем правилното решение. много време измина, откакто започнахме да се занимаваме с въпроса, а продължават нарушенията на правата на гражданите, продължава произволът, Факт е, че се сблъскваме с несправедливост и ние трябва да се намесим. Европейската комисия продължава да твърди, че няма правомощия. Разбира се, че нямаме никакво намерение да нарушаваме принципа на субсидиарност. И същевременно трябва да дадем отговор на гражданите, които са пострадали от очевидно неправомерни действия. Имаме отговора на министър-председателя, на министъра на околната среда от миналата година. Там се обявяват инициативи, които биха могли да бъдат отразени в измененията и допълненията на закона, които, както разбирам, се обсъждат. Парламентът прие докладът Аукен. Не знаехме, че ще се наложат и последващи действия. Парламентът има пълното право да иска зачитане на достоинството на европейските граждани, а много са въпросите, които все още нямат отговор. С други думи, те първа парламентарната ни комисия трябва да свърши много работа, и а, да се застъпва за гражданите. Разбира се, това е само част от а, въпросите, които обсъждаме. Обръщам се към колегите. Имате ли нещо против да процедираме така? Добре. Не закриваме темата. Продължаваме да работим по петициите. На следващото заседание на координаторите ще го а, направим. Виждам, че искате думата отново. Само едно предложение, госпожо председател. Става дума за неотложен въпрос. Може би е редно утре сутринта а, да го обсъдим с координаторите. Не знам дали представителите на социалистите и демократите са в състояние да го направят. Тогава ще следваме обичайният график. Разбирам предложението ви, но по електронната поща можем да видим дали това ще е възможно. Благодаря на всички за присъствието и участието. Продължавам с следващата точка от дневния ред. Петицията на suggeriscono di attendere qualche minuto per far defluire le persone dall'aula per avere No, eh, преди да продължим eh, с петицията по точка 18. Нека да изчакаме две минути, за да се успокои залата. Per favore, dovreste... Умолявам ви, колеги. Трябва да продължим работата си. Scusate, io ho necessità di riprendere i lavori. И така, трябва да продължим работа. И така, стигаме до точка 18. И веднага ще дам думата на първия вносител. Тук ли е той? Моля, имате думата. Добър ден! Присъстваме тук от името на едно сдружение, колективно, ЖСО на Мерси, от различни сдружения, формирано, земеделски стопани, включително и издружението Алзас Натюр, което е за опазване на околната среда в Елзас. Аз съм заместник-председател на това сдружение Люк Бер и до мен е а, лицето, което отговаря по правните въпроси. Така че ще му дам думата, който и той ще изложи трите елемента, по които е нарушено европейското законодателство. Нека да припомня мотивацията на този колектив, който се противопоставя на изграждането на този магистрален участък западен обход. От 1999 година се борим против, се борим с това и се установи, че наистина е силно натоварен този участък, участък и а, ни беше казано, че е решението да се изгради този а, обход. А, в резултат на това се сформира нашия колектив. Ние сме съгласни да направим някои жертви, но всички проучвания, документи показаха, че тази жертва е ненужна и затова продължаваме битката вече 12-та година. Преди да преминем към правните аспекти, искам да кажа, че през тези 12 години дискусии Изискахме независима експертна проверка, защото има противоречиви мнения по този пътен участък и това е докладът е ТТК, тази независима експертна оценка, финансирана от държавата и заключенията от този доклад няма да навлизам в подробности, но а, тези две карти се изготвиха. Ситуацията около Страсбург, черните точки представят натоварения трафик без този магистрален обходен участък. Няколко страници по-нататък се прави оценка с изграждане на този пътен участък крайна сметка остават на същите места, същите трудни е, точки с натоварен трафик. И именно е, възоснова на тази оценка ние продължаваме е, борбата. Казах, това е независима оценка. Няма да се спирам на различните публични проучвания. И сегашната ситуация 24 сдружения се присъединиха към нас, както и от Германия, които също протестират. Общината на Страсбург смята също, че това не е правилно решение, на е действителен проблем. И всъщност именно Страсбургската община има интерес да се освободят, да се облегчи трафика, но и тя е против това решение. Така че от името на екологичните дружества, както и на Катрин Тротман от Европейската социалистическа партия, от Жозеф Дол от е, ЕНП. Е Също е, писменно изразиха своето становище против изграждането на този пътен участък. Смятаме, че наистина има много разходи, свързани с този проект. Ние бихме ги приели, ако това доведе до подобряване на трафика но това не е така и затова продължаваме борбата. И е, сега ще дам е, думата на нашия юрист, който ще изложи по кои точки има нарушения. Е, госпожо председател, дами и господа депутати, както Ликюбер подчерта, именно този пътен участък от 24 км и декрета не създават проблеми, защото нарушават някои директиви. Първата директива, която е нарушена, 2001-42 от 2001 година. Тук се посочва в член 7 на тази директива, че държава членка, която смята, че са нарушени правата и да се обърне към съседната страна. В случая става дума за Германия, защото този проект ще има въздействие и пряко, и косвено на немска територия. Освен това, този проект застрашава и една природна зона, Бинвалд в Германия. И всъщност държавата не е спазила това изискване, посочено в този член. Това е първата нарушена директива. Втората, 85-337, се отнася до оценка на резултатите от някои обществени проекти или частни върху околната среда. Тук става дума за нарушен принцип на обществена полза и третата директива, която смятаме, че е нарушена от този декрет е 9243 за местообитанията, защото тук са застрашени няколко вида хамстера крицетус крицетус, два вида жаби сериозно са застрашени тези животински видове. И по отношение на ползите от този проект, ние смятаме, че държавата не е изпълнила своето задължение да представи съответните доказателства от, за обществена полза от този проект. И за това се обръщаме към Европейския съюз, европейските институции да предприемат необходимите мерки, за да не бъде осъществен този проект. Благодаря, госпожо председател, благодаря ви, дами и господа депутати, за вашето внимание. Eh, благодаря, давам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Да, добро резюме на този случай беше представен от вносителите. Сега по отношение на застрашените видове ще дам малко информация. И така става дума за големия хамстър, крицетус, крицетус. Само в Елзас, във Франция, има такава популация, която е на много ниско нива, застрашена на изчезване. И с, а, фрагментиране на местообитанията и човешко действие сериозно застрашава този вид. Зелената жаба буфовериди също защитена от директивата за местообитанията. Единствените популации във Франция се намират в Елзас. И именно по трасето на а, евентуалния пътен участък. А, тук също става дума за фрагментирано местообитание и за промени. Третия вид, защитен също от директивата за местообитанията, пелобатес фускус, също е застрашен вид. Тук също става дума за единствена популация във Франция, която се намира на територията на Елзас. Европейските разпоредби, които са свързани с този проект и анализа на комисията, ще припомнят, господин Бер изложи три директиви. По отношение на директивата 2142 и нейния член 7, Член 7 се отнася до трансгранични консултации. Възоснова на предоставената информация, комисията не установява нарушаване на тази директива, която се отнася до предоставяне на планови програми, които могат да окажат сериозно въздействие върху околната среда, да бъдат представени за ОВОз. И в случая става дума не за план-програма, а за проект. така че, вероятно, тук става дума за грешка, свързана с позоваване на тази директива. Следващата директива 85337, която се отнася за оценка на въздействие върху околната среда, член 6 също се отнася до такива трансгранични консултации. В случай, че вносителят иска да се позове на тази директива, ще трябва да се припомни следното. На първо място а, има жалба за нарушаване на член 6, адресирана до комисията през юли 2010 година, с основание, че немските власти не са били консултирани по този проект. Комисията разгледа информацията и е, направи заключение, че тези елементи не дават основание за установяване на нарушен член 6 на тази директива. Освен това, френския Конституционен съд беше сезиран с молба за анулиране, за обесилване на този декрет. Също на основание неконсултатиране на немските органи. Е, решение от 17 март 2010 година се посочва, че от елементите събрани по този въпрос е, е, доказват, че евентуално предприятата дейност по изграждане на този пътен участък ще окаже сериозно въздействие върху околната среда, така че беше отхвърлена тази жалба. Комисията не разполага с данни, установяващи нарушаване на тази директива. Що се отнася а, до нарушаването на член 6 на а, директивата за оценяване на въздействието от някои проекти върху околната среда, а, тъй като не са представени резултатите от осъществените проучвания, това също е било разгледано и отхвърлен от френска страна. Но комисията, независимо от това, ще се свърже с компетентните френски органи, за да установи дали наистина е проведена такава консултация и ще се даде оценка по действията на инвеститора. По нарушение на член 12 на директивата за местообитанията, по силата на този член държавите членки предприемат необходимите мерки, за да установят система за защита, за закрила на животинските видове, така както са изложили в приложение 4, включващи разрушаване на местата за репродуктивна дейност и почивка. Е, трите вида крицетус крицетус, буфовиридис и пелобатес фуско се ползват от е, този строг режим на закрила. Комисията е, сезира Европейския съд за да се разгледа случая с застрашения вид хамстера, както и за двата вида жаби. Съдът ще се произнесе през юни и комисията ще изчака това решение, за да преразгледа необходимите елементи. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратка. Смятам, че е съвсем ясно беше представена тази тема и от вносители от комисията. Искам само да подчертая нещо. 15 дни след като бяха обявени нови стратегии, европейски стратегии за биоразнообразието и след провала на предишната стратегия, нашата роля като парламентаристи и особено в нашата комисия е да бъдем последователни, да даваме пример по този, особено по това досие. И наистина не е, че е, не е полезен този, изграждането на този пътен участък, но наистина е, това е, показва ясно провала на стратегията за биоразнообразието. Така че ние трябва да бъдем изключително амбициозни и да се борим за опазване на биоразнообразието. Това има наистина емблематична стойност, защото тези видове вече са на изчезване и в Елзас става дума за градоустройствена дейност, за селско-стопански модел и наистина става дума за проект за изграждане на пътен участък от 70-те години е този проект а, хамстера беше а, а, представен в една огромна популация, днес е на а, изчезване. И наистина а, става дума за бозайник, за вид, а, който ще изчезне за по-малко от а, едно поколение – така че аз апелирам към моите колеги да бъдат особено взискателни и да изискат от френското правителство да преразгледа оценките на въздействието и към всички групи. Ние можем да запазим този вид. Grazie la collega Belier. Ci sono altri interventi da parte dei colleghi? И така, има ли други желаящи да се изкажат? Добре, давам думата на вносителя. Само да допълня нещо от това изложеното от комисията. Жалбата до Европейския съд се отнася предимно до хамстера и аспекти са урбанистични и свързани с селскостопанските култури. Но се припомня, че проблемите на, фрагментирането на инфраструктурите не са засегнати. именно това фрагментиране на местообитанията продължава да стои отворен въпрос. Именно за това ние си позволяваме днес да се обърнем към вас да ни помогнете, за да възстановим тези застрашени е, видове. Искам само да подчертая, че не са приключили проучванията, така че все още няма окончателно решение. Това е важно да се подчертае. Колегата Бощинаро. Наистина това е чувствителен въпрос, деликатен. Нека да оставим отворена тази петиция, за да получим допълнителна информация от страна на комисията и на френското правителство. Това е минимума, който можем да направим. Мисля, че можем да вземем подобно решение днес. Credo che non ci siano pareri contrari. Quindi possiamo... Няма възражение по това предложение. И ние ще го последваме. Петицията остава отворена. Благодаря на вносителите, благодаря на комисията за нейното сътрудничество. Разгледахме всички точки от дневния ред на нашето заседание. Що се отнася до точките, включени в група Б, това са петиции 25, 36, 40 се ще се основат на писмен отговор на комисията. 10.03, 78, 567 от 2007. Има искания свързани с тези петиции. Ние ще възприемем такава позиция. Няма други желаящи да се изкажат, така че благодаря на всички.